Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let us start. Let us start. Uh, well, one person... И така, дами и господа, нека започнем. Един по един се вливате в нашата зала. След няколко минути ще бъдем много повече, отколкото сега. В 9 като че ли беше много празна залата, сега като че ли е добре. И сега да пре приветствам член на Европейската комисия, господин Моедаш, който за първи път в парламента. И нашата тема тази сутрин с него е актуалното положение на европейската политика в областта на научните изследвания. И искам да ви информирам, че комисаря Моедаш ще представи приоритетите на комисията за изследвания, наука и иновации. Първо, Хоризонт 2020 резултатите от него и настоящия механизъм за научни съвети. Доста време прекарах с комисаря Моедаш от името на комисията ИТРЕ и обсъдихме важни, важни въпроси. Той а, участваше в тези дискусии заедно с заместник-председателя. За бъдещето на изследванията и иновациите говорихме и това беше важно събитие с 800 души от навсякъде в Европа и вероятно Карлос, Карлош сега ще предложи някои интересни заключения от там. Заповядайте, имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че сте всички тук. Знам, че е близо август месец и аз с удоволствие съм тук днес а, за трети път, мисля. И а, идеята ми за днес беше да ви разкажа за това, което се е случило последните 8 месеца, след като се вслушахме в вас, в научната общност, в гласа на различните заинтересовани страни, парламентите на място, какво чух, какво видях и какви са приоритетите, които оформихме. Това искам да обсъдя днес с вас тук и да обсъдим в бъдеще, защото всъщност много от въпросите, които искам да повдигна, са въпроси, по които искам да се получа от вас, да чуя какво имате да кажете и да приема вашия принос. Трудни са времената, най-общо в Европа, и се опитвам да очертая основните предимства в областта на изследванията, науката и иновациите. А, мисля, че разнообразието в Европа, вместо да се разглежда като проблем, трябва да се разглежда като именно едно предимство за Европа в бъдеще. И това е което трябва да оформим като предимство в нашето портфолио, в а, нашия път напред Именно в многообразието и пресечните точки на различието а, ние може да намерим един актив предимство за бъдещето. Все пак обаче виждам три предизвикателства по отношение на науката и иновациите. На първо място, ние, както знаете и често съм повтарял, че не се справяме добре в това да приведем резултатите от научните изследвания на пазара, да ги комерциализираме. Много говорим за това, но какво можем да направим по въпроса? На второ място, това, което ме притеснява е, че в някои области на науката, макар да сме най-големия производител на научни знания, изоставаме в същото време в приложението. Ето защо трябва да направим така, че да сме най-добрите във всички области на основните науки. И смятам, че по отношение на Европа трябва да има повече политическа тежест, като а, дипломация за, за науката. Ние да водим напред а, в а, всички научни области и мисля, че можем да се справим много по-добре. Стратегията, която съм се опитал да оформя, е именно с оглед на тези три проблема. На първо място да преведем резултатите от науката в продукти, да ги комерциализираме, всичко, което имаме като знание. На второ място да сме добри във всички области. И на трето място да сме по-международни и наричам тази стратегия стратегия на трите О. Отворена иновация, отворена наука, отворени отношения. И а, именно тази визия за отворения свят, наука и иновации и е това, което съм очертал. Но какво означава отворени иновации, отворени към света и така нататък? По отношение на иновацията, моята визия включва възможността на Европа да капитализира научните изследвания и иновациите в Европа. Виждам проблема, но виждам и решението, което е свързано с възможността да се промени нормативната уредба. И тук въпросът е как да намерим начин, по който разглеждаме нормативната уредба в свят, в който законодателството е бавно, а технологиите са бързи. И тук имаме а, няколко възможности за решение. Тук в парламента с различните групи сме обсъждали какво ще бъде законодателството на бъдещето, тъй като понякога ние регламентираме области, които не съзнаваме, които понякога пък неща, които така и не съществуват, не се появяват в бъдеще. И именно заради това съм готов да чуя вашите коментари, тъй като Именно това понякога не ни позволява да се възползваме напълно от потенциала. На второ място искам да разгледаме различните екосистеми от иновации в света. Екосистемите винаги а, включват университет в средата, предприятия около него и финансиране. И отде... това, което е различно тук при нас в Европа е именно по отношение на финансирането. И мисля, че една от а, важните точки, на която може да се а, спреме, е именно да потърсим това, което липсва. Ако отидете в Бостън, в Съединените щати, преди 50 години не е имало каквото и да било свързано с биотехнологиите там. И това, което се променило в Бостън е не да се появи нов университет, защото там все още съществуват същите университети, както преди. Новото е било новите капитали. И а, именно това е по което трябва да работим тук в Европа. Една от идеите ми е да проучим възможност, възможностите да разработим една или няколко а, посоки за финансиране фондове с средства да разгледаме тази възможност за бъдеще, да намерим как можем да насочим рисковия капитал в Европа, който в момента е много национален, не е трансграничен и трябва непременно да направим нещо по въпроса. Та, това е по страна на, от страна на финансирането, рисковия капитал, нещо, което можем да направим, да разработим такива фондове. Защо фондове са средства, а не просто фондове? Защото именно общността трябва да инвестира, но ни трябва и помощта на а, управляващите фондове, за да знаят къде и как стратегически да се инвестира. Професионалисти, които действително работят и имат а, успехи а, вече с. А, идентифицирането на потенциалния успех. След това трябва да продължим да правим това, което правим и до сега с екосистемите, които аз наричам екосистеми на Европа. Хоризонт 2020. Аз когато дойдох, казах, че ще работя с колегата ми Корина Кретел, за да може да насочим заедно структурните фондове и да ги съчетаем с Хоризонт 2020 и сега сме стигнали до момент, в който аз бих могъл вече да споделя с вас, че ще създадем съвсем скоро един печат на отличието. Това е първата стъпка на съвместната ни работа. Това би означавало, че всеки проект, който е разгледан от тези фондове, е, но няма възможност да се финансира поради ограничения бюджет, но все пак е добър проект. Идеята е, заедно с е, Корина Кретел, да сложим този сертификат, удостоверение, печат за а, е, отличие и така а, с а, тази помощ а, и валидация от наша страна, проекта може да отиде на национално равнище и е, хората от проекта да кажат, вижте, ето нашият проект мина през много труден е, процес на оценка, много тънко сито и за малко не успя, така че мисля, че това би била една много добра първа стъпка и е, възможност за получаване на повече инвестиции. На следващо място, това го обсъдихме предишния път, когато се видяхме с вашия председател. Той ми каза, виж, Калош, аз разбирам твоята идея, но трябва да ни я обясниш. трябва да дойдеш с нас да я обсъдиш. Ержи ми каза, аз за първи път я чувам и ми допада, но наистина си заслужава да я обсъдим. И така, за какво става въпрос? Научните работници и изследователите ми казваха всеки път в нашите а, обсъждания, че има наистина а, чудесен инструмент, а именно Европейския научен съвет, който наистина а, взима всичко, което се прави като наука отдолу нагоре и това е много важно за иновациите. И така, от именно тези а, мои разговори и обмени дойде идеята, нещо за което са говорили, разбира се, другите, аз не съм го измислил, но ми се иска да посея семената тук и да обсъди с вас идеята за Европейски научен съвет. Не говоря за нова сграда с работещи в нея. Става въпрос за нещо, което можем да добавим в Европа. Платформа искам да създадем. Поне това е моята идея, където а, иноваторът е в средата. И така да очертаем всички а, инструменти, така че на едно място да може да отиде иноватора и да види с какво разполагам. Много от а, иноваторите ми казват, толкова много инструменти има, не знам към кой да се обърна, откъде да започна. И всъщност е, идеята за този съвет е а, доста проста едно място, така че хората да знаят къде да отидат. отидат. Представете си някой, който идва към някой от нашите инструменти, да речем този малките и средни предприятия, и не го подбират. След това той продължава. Но е хубаво да знаем да на къде ще отиде той, да има възможност да се обърне към този метафорум, който обхваща всичките инструменти, и ние да можем да го отговорим. Вижте, тук не можахме да ви финансираме по фонда за малките и средни предприятия, но вие може да отидете тук и тук. На второ място, този Европейски научен съвет а, като характеристика, като естество, ще бъде изключително а, с подход отдолу нагоре. Този подход е изключително важен за иноваторите и е нещо, което трябва да наблегнем. Хоризонт 2020 е много по- насочен отдолу нагоре, отколкото седмата рамкова програма. И аз смятам, че трябва да обмислим някакъв вариант за иноваторите, кое, който включва именно такъв подход. И също така единствената цел за отличие. Това е а, идея изключително дългосрочна. Предполагам, че първият път, когато някой е споменал тази идея за а, Европейски съвет за изследванията, вероятно не си е представил, че тя ще се осъществи скоро, но аз наистина с интерес бих чул вашата обратна връзка по отношение на тази идея. И така, това е а, за точката за отворена иновация. Поглеждам а, времето. Е, така че ще спра до тук а, е, а, е, с а, отворената иновация и съвсем накратко ще се спра на отворената наука и отворения свят, за да ни остане време и за последната точка и иновациите. И така, отворената наука два много важни момента. На първо място, ако разглеждаме науката като отворена, трябва да се съсредоточим върху инициативите за разрешаване на проблемите в света за интегритет на науката, интегритет на научните изследвания, инициативи за повишаването на този интегритет. На второ място, възможностите за създаване на облак за нашите научни изследвания, европейски, облак за научни изследвания. За мен това е един от резултатите от обсъжданите и от менът, който осъществих. Много често го споменават моите събеседници, за това искам да го обсъдя и с вас. И на последно място трябва да сме отворени към света и да правим повече по отношение на дипломацията в областта на науката. Започнахме такава инициатива с Южна Америка, искам и с Азия да разгърнем подобно сътрудничество и ще се радвам да го обсъдим с вас. Председателят, благодаря. Благодаря много, господин а, комисар. Нашто, а, в нашата среща и вие, и аз споменахме, че Европейската комисия, заедно с заместник-председателя Катайнен, среща широката подкрепа на заинтересованите страни по вашата стратегия на 3О? разбира се, вие можете да се радвате и на подкрепата на депутатите, но въпросът е как наистина да постигнем поставилите си цели. Сега господин Ел от името на НП. Добър ден, господин комисар. бих искал да кажа какви са нашите очаквания. Така. Вчера разбрахме, че има допълнителни а, намаления на бюджета 200 милиона по-малко в, е, в, в е, поети ангажименти. Всичко това на практика ни убива. Това просто е, задушава нашите амбиции. Това е един плесник. Плюс всички економи, бюджетни намаления, които се налагат по е, силата на създаването на Европейския фонд за е, стратегическите изследвания. Така че виждаме, че има още, още допъл, допълнителни намаления на бюджет. Така че първото нещо, което искам да ви, за, да ви питаме е как ще се справим с този бюджет. Второ, аз Бях ръководител на един от най-големите е, технолог... технологични центрове в Европа. Ние бяхме на така в, е, че в е, челните редици на научните изследвания. Така че ние просто очакваме да, от, от, от, от, от вас, от комисията да, да, да, да, се, да, да, да, се направи, да се направи нещо за а, бюджета. Просто това е една политическа плесница, която а, ни се зашлевява сега, колкото до хоризонта 2020. Програмата за малките и средни предприятие. Ако как, как, как искате да, да как искате да постигнеме а, иновация, как, как, как, как, как, как можем да, да предложим малки и средни, на малките и средни пред, пред, предприятия някакви програми за иновация без а, никакъв бюджет. И последното нещо, което искам да кажа – Наистина вашите предложения са отлични по принцип, но ако не, не успееме да създадеме, ако е, инвестициите в е, научните изследвания са по-малки от 2% на БВП, е, как, как, как, какво бихме могли да направим, ако, ако не се финансира е, науката, ако не се дават е, грантове, как, е, как, ще, как ще постигнем амбициозните си цели? Трябва да се, в крайна сметка, да, да се мобилизират средства в размер на 3% от структурните фондовете. 3% от брутния вътрешен продукт за научните изследвания, за да може наистина да постигнем някакви, някакви, някакви цели. Председателя казва, много моля да не говорите повече от 2 до 3 минути. Колегата Зорино. Господин председател, господин комисар, Европейското общество преживява момента на а, разединение. Научната об, общност очаква някакъв а, а, отговор от наша страна, очаква някак, някакво, някаква помощ от наша страна. Каква е вашата визия за бъдеще? Как, как, да, пре, как да превърнем фундаменталната наука в инструмента, който ще ни помогне да, се, да развиеме пазарите? Знаете, че както каза колегата преди малко, на, на, на практика е, парите, които ще бъдат е, насочени към фонда за стратегически инвестиции, ще дойдат от науката. Т.е. това ще бъдат е, бюджетни орезвания, ако щете, ако мога така да се израза, на науката. Така че От една страна трябва да избегнем абсолютно всички намаления на финансирането на научните проекти и, също, и времено да използваме максимално малките, малкото средства, с които разполагаме. И най-вече как е, тази фундаментална наука да ни послужи за е, насърчаване на растежа. Сега искам да ви дам един пример, който вероятно познавате. Прима, това е програма за сътрудничество между Европейския съюз и страните от Средиземноморския басейн в областта на научните изследвания и по-специално в областта на хранителната верига. Какво, какво трябва да се направи, за да може тази програма наистина да се превърне в една реална програма и да даде е, едни е, реални резултати? Мож, мож, може би трябва да потърсиме някакви нови а, начини, за да бъдем е, конкурентноспособни. Економически и паричен съюз е в а, а, стагнация в момента. Няма напредък. Вие споменахте също така и а, сътрудничеството с Латинска Америка. Може би трябва да се построи някакъв а, кабел, да се постави кабел за а, предаване на е, цифрови данни, защото е, не знам дали колегите са наясно, но за да е, споделяме данни с Латинска Америка, минаваме през Миян. А сега а, за ЕКАРЕ. Добър ден, господин комисар, господин Хенкел. Аз, аз, аз вчера казах и на министър-председателя на Люксембург, в парламент, парлам... ние сме ние сме единодушни относно отрицателното си отношение към намаляване финансирането на Хоризонта 2020. Не смятам, че има логика в казаното от комисията Юнкер взимаме средства от Хоризонт 2020 и влагаме всъщност три пъти по-голяма сума в растежа на европейската економика, но на практика това са средства, които ще бъдат предоставени на частния сектор. А знаете, че фундаменталната наука не се е, финансира в Европа от е, частния сектор. Така че е, моя въпрос е следния. Хилър преди преди малко спомена за тези економии и за намаленията на бюджетните средства. Е, но каква е логиката, логиката в е, е, при урязването на бюджета? Какви са критериите, по които се отнемат средства от Хоризонт 2020? Госпожа Калас от АЛДЕ. Благодаря, господин комисар. Вие а, казахте, че науката трябва да се отвори, да имаме отворена наука, отворена иновация, но нещо, което трябва да се отвори също така е да бъдат отворени е, данните, научните, научната информация какво ще се направи в този смисъл. И цифровия дневен ред. Какво, какви са вашите виждания за авторското право, за изключенията? Знаете, че има много така разно, разнопосочни мнения и виждания относно авторските права. Какво смятате за това? Госпожа Матиас от Обединената левица. Благодаря, господин комисар. Бих искал и аз да ви задам няколко въпроса. Първо за трите О, Open, отворен иновации и така нататък. Но вие не, ние не казахте как ще се е, въведе тази стратегия, как ще се осъществява, каква ще бъде ролята на парламента, каква ще бъде ролята на е, научната общност. Второ, говориме за е, хоризонта 2020 и заложената в Хоризонт 2020 идея за е, отлични резултати, за челен опит. Но как ще се осъществи това? Защото е, е, струва ми се, че някои е, така някои е, научни общности няма да могат да имат достъп до финансиране и на практика ще се окажат маргинализирани, изолирани от е, тази платформа началния опит. И още един е, въпрос. Е, разрива между фундаменталната наука и пазаря и е, практическите приложения. И както спомена и един колега преди мен и какво ще се направи с програмата Прима. Това е една програма от основно значение за Европа. Бих искала да знам какво мислите по въпроса. Госпожа Тамбурино. Благодаря, господин комисар. В твоето изказване вие казахте, че има много сфери, свързани с новаторството и науката, които вървят назад. И може ли да ни кажете нещо повече? Кои са тези сфери, които споменахте? Аз лично съм много обезпокоен, както и моята група, от факта, че в Европа загубихме три нови възможности а, за развитие. Китай ни изпреварва. Нямаме програма за рециклиране на литий или пък други подобни за такъв тип метали. Мисля, че ще изпаднем отново в зависимост. Ще зависим технологично от чужбина. Са, също и тези нови материали и вещества, които отсъстват при нас и ще ни създадат економически проблеми. Thank you very much. Благодаря. Госпожа Капъл, благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за обясненията, които ни дадахте. Вашите приоритети се препокриват с тези на Люксембургското председателство, които ни бяха представени вчера първо развитието или разгръщането на европейското научно пространство, едно по-добро управление на науката. Люксембург ще излезе с предложение, което ще трябва да бъде прието на съвета по конкурентоспособност. Вие говорихте за научна дипломация, за е, връзки с Латинска Америка и Азия. Да, подобни инициативи трябва да бъдат подкрепени. Споменахте също така и етиката в научните изследвания. Вчера разбрахме, че Люксембургското председателство възнамерява да е, изработи един кодекс, етичен кодекс на е, научната, научните изследвания и това наистина е една много важна крачка напред. Е, считате, възнамерявате да създадете и Европейски иновационен съвет. Аз мисля, че той би бил много полезен точно за да свърже науката с реалната економика, но съществува един огромен проблем и всички колеги преди мене го споменаха. Става дума за пари, финансите. Е, научните изследвания имат нужда от финансиране, а, същевременно сме свидетели на орязването на средствата, предназначени за е, Хоризонт 2020. Всъщност това ще бъде пагубно за клъстерите, за а, е, научните програми. Така че вие трябва да се би, да се борите е, тези средства да не бъдат отнети от е, програмата 2000, от Хоризонт 2020, а напротив да се намерят допълнителни средства за научните изследвания до 3% от БВП. Следващия. Благодаря за всички ваши въпроси. Ще се опитам да бъда кратък. Господин Илар. Господин Хелър, аз участвам в войната. Аз съм войник, но ние се биеме заедно. Вие говорите за 200 милиона но аз разчитам, е, разчитам на вас да ме подкрепите в тази битка. Аз в... не съм при... привърженик на е, бюджетните орязвания, далеч от това. Аз не съм чул обаче за тези 200 милиона, но е, ще се ще се боря. Знам, че ние имахме, обсъждахме а, бюджета. Но тъй като няма нищо черно на бяло, аз просто считам, че а, няма взето решение и ще продължа да се боря заедно с вас, с подкрепата на парламента. Колкото до хоризонта 2020 и малките и средни предприятия. Нека да ви кажа какво е, какво е състоянието на нещата с Хоризонт 2020 година. До края на 2014 бях така установихме, че успешните успеха е около 14%, т.е. На, на практика ние станахме жертви на, на собствения си успех. така че ние трябва да по, по, по, по, по някакъв а, начин да вземеме а, мерки и да а, отправиме това послание към а, държавните ръководители. Това, което 38% от, организ... от а, организациите, които бяха финансирани по силата на на Хоризонт 2020 бяха предприятия или екипи, които бяха новодошли, но бяха, се, се, се, се включиха за пръв път в а, тези програми. Половината от тях бяха всъщност малки и средни предприятия. Така че ако а, разглеждаме цифрите, можем да бъдем доволни от а, а, участието на малките и средни предприятия като процент от цялостното участие. Също 90 и 5 процент 10% от а, е, а, проектите са е, от е, общо 100% са били прияти в определените а, срокове и а, 35% от 11 000 експерти, които участваха в оценката на проекта, на проектите бяха а, жени. Още един въпрос. Ще отговоря на португалски на вашия въпрос на господин Зориньо. Благодаря за вашия въпрос. и ще отговоря и на въпроса на госпожа Матиас Поприма. Препара... Какво е положението с Прима днес? А, моите сътрудници подготвиха а, така нареченият agenda planning или планирането на календара като целта е да можем да изпълним дейностите по, силото, по силата на член 185. Е, доколко мо, моите сътрудници работят по този въпрос, но са ни необходими още няколко месеца преди да приключиме работата по този проект. И а, е, другият мой сънародник – зададе въпрос начина по който евентуално бихме могли да, изпре, да използваме средства от FC за а, научните изследвания. време, обаче ние разполагаме с инструмент Инофин и като свържеме тези два а, инструмента, помощта ще можем да мултиплицираме средствата за нашите проекти. Целта е да, да имаме допълнителни средства от FC за а, Инофин. И госпожа Матяса, която също ми зададе въпрос на португалски, ще и е, отговоря на португалски. Госпожо депутат, бих искал да пред, предложа на парламента да бъдат е, създадени работни групи в парламента. За да за да може идеята за Европейски иновационен съвет идеята за Европейски инновационен съвет да бъде обсъдена тук в Европейския парламент от една или две работни групи, които да да помислят за различни елементи, които биха могли да бъдат а, включени в а, този съвет, като например а, марка отлично или начин по, по който а, научните изследвания да дадат резултати там, където са извършени. You know you can stop. Благодаря за знанието, че можем да прекъснете винаги, така че поне няколко минути още. Имам още няколко въпроса, които ми бяха отправени от Тамбурано, Калас и Капел. Ще започна с въпроса на Тамбурано. Попитахте ме за нещо много важно. Как да станем по-конкурентно способни, що се отнася до различните материали и то материали, свързани с енергетиката. Фотоволтаични клетки, например. Ние внасяме материалите, но произвеждаме тези клетки тук. Преди два дни се срещнах с една асоциация на различни заинтересовани страни, които се занимават с материали. И говорихме за това, как новите материали да излязат на пазара – и Европа да е в центъра на играта. Работим в тази сфера, за да разрешим проблемите, които споменахте. Много се радвам, че ме попитахте точно за това. Госпожа Барбара Капел говори за добросъвестното, добросъвестните научни изследвания или етиката при изследванията трябва да преразгледаме таблицата за новаторство. Имаме прекалено много показатели за новаторство, които са разпръснати. Опитвам се с съответната генерална дирекция да работим в тази посока и да съсредоточим работата повече, да избегнем тази разпръснатост. Госпожа Калас повдигна тема, която ми е много при сърце – връзката между физическия свят и цифровия свят. Цифровите аспекти на научната дейност. Храната, водата, енергетиката, здравето могат да бъдат по някакъв начин включени в цифровизирания поглед към света. Трябва научните среди да имат пълен достъп до дейта майнинг. Говорил съм и с комисара Ютингер. Трябва да се направи изключение в директивата за авторско право, за да имат те възможност да набират свободно и да анализират а, текстове посредством метода Data Mining. Благодаря ви! 14 човека са се записали. Моля ви наистина съвсем кратко да се изказвате. Госпожа Отбацка. Бързо дякуя. Пани komisarzu, я навяжа до пана... Благодаря. Господин комисар, благодаря ви, че сте тук. Казахте, че сме жертви на собствения си успех. Това се свързва и с показателите за успех. Споменахте проценти, 16% успеваемост, казвате вие, значи това не е проблем. Обикновено обаче сме под 3%, така че успеваемостта не е на ниво. Има ли някаква рецепта за подобряване на успеваемостта? Това ще бъде всъщност нашата марка за качество. Що се отнася до структурните фондове и колко средства могат да се заделят за научни изследвания, моля свържете се с отговорните в Комитета на регионите и други, за да направите така, че този печат за високо качество да може да се предоставя по структурните фондове. Um, Благодаря, председателю. Добър ден, господин комисар. Споменахте инициативата Прима по директива 185 има ли по-конкретна информация? Казахте, че процесът тече 6-7 месеца ще са необходими. По време на съвета за способност през март казахте, че ще започнете с оценка на въздействието по тази инициатива. Може ли да потвърдите, че е даден старт на такава оценка на въздействието или все още не е започнало е, такова проучване, тъй като не е разрешено от комисията. След това за графика, който бе прият в 2014 година от съвета на министрите, тогава се взе решение, това бе края на миналата година, това да започне през 17 година. Така ли е? Колегата Ройл. Благодаря. Един допълнителен въпрос, господин комисар. Един колега попита как да се финансира научно-изследователската дейност в държави членки, които не се занимават много с тази тема. Този дебат се проведе и преди няколко години. Много е важно принципа на високо качество да бъде поддържан. Въведахме един нов инструмент, екипността. Как работи този модел? Как се прилага на практика? Необходими са нови инициативи и по-специално в тези сектори, където нямаме добре развойна дейност. Комисията ще продължи ли такива програми в следващия е, период, е, т.е. ще заделили повече средства. Също и аз искам да благодаря на комисаря за това, че се занимава с координирането на научните изследвания и се опитва да реструктурира този процес. Вече е на лице новата структура. Смятам, че това е правилният път. Комисията наистина трябва да разгледа всички възможни варианти пред научния сектор и да подготви почвата за развитие на науката. Имаме Европейски технологичен институт. Искам да зная какво правят те. Как да им помогнем по Хоризонт 2020 да получат по-добри резултати. Същото се отнася и за университетите. Нужни са взаимосвързаности. Имаме научно-изследователски съвет, резултати по програми, извинете, по проекти по програма Хоризонт 2020, може би тази информация трябва да се разпространява. Имаме FC, имаме фонд на фондовете и други такива инструменти. Би трябвало да е възможно да се дават средства за научно-изследователски програми. Господин Занонато. Грация, президент. Благодаря. Добър ден, господин комисар. Честно казано, въпросът, който исках да задам, вече бе зададен от доста колеги. Първо бе зададен от колегата Зауриньо. Става дума за една инициатива, която наричаме Прима. Вие се занимавате с нея, вече говорихте за нея, така че аз искам да подчертая само големия интерес от страна, лично моя всъщност страна, като кажа, че става дума за една инициатива, която насърчава научно изследователската дейност в една сфера, която е изключително важна за Европа, Средиземноморието. Т.е. има определени предизвикателства, които са фундаментални за тази зона. Те са свързани с устойчивото земеделие, рационалното използване на е, водните ресурси, рационалното използване на околната среда и хранителните възможности. Има пряка връзка с е, всички миграционни потоци. Това, те са пряко свързано и трябва да кажа, че трябва да се консолидират различни инициативи на политика на мир, на диалог, на стабилност, защото тя е изключително важна за всички европейци. Благодаря, госпожа Грифин. Благодаря, председателю. Господин Мойдес, благодаря ви, че сте тук отново. Наистина имам чувство, че водим диалог и всеки път учим един от друг. Това много ми харесва. Идеята ви за структурните фондове и печата за качество няма да заработи в Педеното кралство. Видяхме се с Корина, аз ще ви и пиша. Не знам дали знаете, но в момента комисията и правителството на Педеното кралство имат проблем с разплащането на структурни фондове. На национално ниво се разпределят те сега. В моят регион имаме екосистеми, университета в Манчестър има прекрасни проекти, имаме кластери от университети, МСП, местни органи на властта. Това не може да заработи, ако структурните фондове се разпределят на национално ниво, без да се взема предвид каква е индустрията в региона, какви са местните познания. Така че този печат няма да заработи в моята страна. Това, което ме притеснява също са основните научно-изследователски дейности и чистата наука. За тях пари няма да има. Следващия оратор. Благодаря, председател. Добросвървам, господин Мойдас. Е, много се радвам, когато ви слушам. Имаме проблем в Европа, защото трябва да обърнем внимание на качеството на образованието и базовите научни изследвания, но също време трябва да насърчаваме бизнеса да инвестира и да инвестира в научно-изследователска дейност. Разгледахме таблицата а, за научно-изследователска дейност, сравнихме я с Южна Корея и САЩ, дори Китай. А, те са пред нас и постоянно а, дистанцията между нас се увеличава. Трябва да обърнем внимание на финансирането, каквото правите и вие, защото учените това искат. Обикновено техните идеи не са свързани с базови изследвания, но пък не са и бизнес идеи. И точно тук няма как да финансираме. Исках да попитам за този облак. Open Science или наука без врати, без граници. Какво ще направим от тук насетне? Благодаря, госпожа Кабезон Руис. Благодаря, председателю. Имам два въпроса. Радвам се, че споменахте, господин комисар, програмата Прима. 185 член също. Това е член, който ние искаме да се прилага. Надявам се, преди 2018 година да заработи прима. Надявам се, че благодарение на тази статия, всъщност извинете, на този член, проекта ще стане факт. Говорите за наука без граници. Аз обаче искам да говоря за данните. Трябва да си споделяме данни. Това е много важно. В момента науката публикува своите успехи и говорим за ограничени данни. Също така обаче е много важно да се споделят и негативните данни, т.е. неуспехите. Това е важно от научна гледна точка, също и за нашата економика. Това ще даде тласък на научно-изследователската дейност. Искам да ви помоля да направите оценка на цялата кариера на един учен, а не само да обръщате внимание върху успехите. Благодаря, господин комисар. Моят въпрос е много сходен на този на Ройл за разпределението на средствата и как те стигат до тези региони, които не са много напред в научната сфера. Аз съм учил в САЩ. Там има една научна фундация, която е национална и програмата за кандидатстване е много проста. Независимо от кой университет идваш, дали е малък университет, дали е голям или региона, в който си няма научни изследвания, достъпа е равен и достъпа до информация е равен. Ние нещо сходно ще имаме ли скоро? Пазарът ни е много фрагментиран. Не трябва ли да мислим за консолидация? Говорим за по-малко развити, по-силно развити региони. Може да се опитваш да направиш инвестиции в такъв регион, но трябва да има достъп до средства за всички, без да се дискриминира. Господин комисар, имате думата. How to make it, how to mm. make it shorter. I'm really sorry. I just I wanted to go one by. Много съжалявам. Исках един по един да отговоря на въпросите, но знам, че трябва наистина да се огранича във времето. Госпожа Либака, благодаря ви за въпроса. Подкрепяте ме за печата за качество, за отличие и ще мога да използвам тази подкрепа, когато говоря, говоря с регионите, госпожа Мириам Дали по Прима. Вътрешно в комисията цялата информация сме изпратили за планирането на календара, на дневния ред, което се осъществява за заместник-председателите. След това те ще го включат в общото планиране и а, ще стигне до момента до обичайното а, изследване, оценка на въздействието и така ще видите вие. Господин Роал, принципът винаги за мен би трябвало да е отличие, отличие, отличие. Разширяването, екипите са други чудесни средства, които може да използваме по стълбицата нагоре за отличие и добро качество, но за мен винаги това ще е основният принцип. Господин Рубик, благодаря за въпроса ви за механизма за научни съвети. Наистина това беше една от основните точки, които исках да засегна, но тук нямаме време, така че моля ви, свържете се с мен, обадете се, седемте души, които ще бъдат избрани в борда няма да са директно от мен. Аз съм приканил трима, сър Дейвид Кинг, а, с подобна позиция са в Обединеното кралство Антонио Виторино, бивш комисар и госпожа Райан Лешер, която е а, председател на Академията на младите а, холандски а, изследователи. Така че те са изключително добри професионалисти в своята област, добра, добро съчетание ще се получи. После по въпроса за прима, мисля, че отговорих за състоянието. Госпожа Грифин, благодаря ви за коментара. Надявам се да се информирам по-добре за случая в Обединеното кралство от а, моята, моят колега Корина, госпожа Викунен за Европейския научно-изследователски облак. Ще публикуваме покана, за да видим каква, какъв е потенциала за включването на тази идея за следващата програма до 2016. Така че заинтересованите страни могат да отговорят на нашата покана, която ще публикуваме и да ни информират за това доколко съществува такъв потенциал на следващия въпрос отново за Прима и аз съм голям почитател на тази идея. Това, което вие казахте за отворената наука, наука с отворени врати, е точно така. Не само положителните. Отрицателните данни също са важни. Имаме един пилотен проект за данните и се надяваме, че в бъдеще Европа ще бъде отворена платформа за данни и публикации и а, ще имаме пълна подкрепа в това отношение. Така че аз съм а, определено почитател на тази идея. Корин, с последния въпрос имам а, само три изречения като отговор, но наистина това, което вие казахте, е, е точно в посока на идеите, които аз се опитвам да включа в идеята за Европейски инновационен съвет, е, да знаят е, учените към кого да се обърнат, къде да отидат, да бъде пределно ясно за всички. Ето защо бих искал да обменим малко повече с вас. Бих предложил на вашия председател да формираме една малка група, нещо като мозъчен тръст по тази тема и колкото повече знаем, толкова по-добре ще можем да ви подкрепим. Искам заедно работим по тази идея. Ако можем да работим заедно по тази идея за Европейски инновационен съвет, вие а, всички сте поканени, за да можем да работим а, по тази идея. Благодаря, господин председател. Господин а, комисар, вие печелите печата за отличие по отношение на времето, което успяхте да спазите. Наистина много въпроси а, възникнаха при нас. Трябва да се срещнем, срещнем максимално скоро. А, септември може би няма да е възможно, но октомври, за да обсъдим всичко. И ние се чувстваме изключително отговорни като а, комисия ИТРЕ в парламента по всички тези въпроси, които вие засегнахте. Също формите на обучение, информационните технологии не са ваша отговорност, знам добре, но много близко стои до вашия вашето портфолио, така че а, има и някои проблеми с малките и средни предприятия, включването на промишлеността. Всичко това е важно, за това трябва да ви поканим отново. И така, много ви благодаря, колеги, за обсъждането. Благодаря и на господин комисаря. Uh, и така, колеги, сега моментално преминаваме към следващия важен въпрос. Съобщението на комисията, заговена стратегия за цифров единен пазар за Европа. Добре дошли! на нашите а, гости. Радваме се да ви виждаме често. Двама докладчици, госпожа Калас, както винаги, и а, госпожа Гепхард, което не е чак толкова обичайно, но се радваме да ви видим. Сътрудниче сме си с а, други два а, а, други, две други комисии по член 54 с а, заетост, комисията за младеща, е заетостта и, и Либе. Осем различни членове на комисията са участвали в изготвянето на а, това съобщение. По същия начин действаме и ние. 6-7 комисии, различни от парламента, участват в подготовката на доклада. Много добър и подходящ подход. Няма да казвам повече, защото и двамата докладчици са с, сред нас. Искам да се отбърна и към двамата. Приятели, моля ви да не говорим повече от а, а, 4 минути. Да започнем с госпожа Калас. Искам и с вас да започнем, ако може. Благодаря, господин председател. Благодаря също и за усилената работа, която вие свършихте, както и секретарията на ИТРЕ, за да може да вземем решение по тази важна стратегия. Важно е да започнем да не говорим само за структурата и за правилата, а по същество. Да дадем и да излъчим този силен сигнал към Европейската комисия за това как виждаме тази стратегия и нейното съществяване в следващите 4 години. Един а, важен въпрос, а, засегнат от а, министър-председателя на Люксембург, господин Бетел, е, че не можем да спрем технологията, не можем да спрем развитието, нито можем да контролираме как хората ще преценят да използват тези технологии. Това обаче, което можем да направим е да създадем правилната рамка за цифровите иновации, така че те да допринасят за а, растеж, заетост и по-добър живот за гражданите от а, националните правителства и от а, администрациите има а, ясни а, сигнали, че има смисъл от изграждането на правилна а, рамка. Това ще доведе до за развитието на а, електронното правителство, принципа за единно подаване на данни, също така ще а, допринесе за отварянето на данните от а, администрацията и ще повиши качеството на услугите бързо ще могат да се осъществяват новите идеи и, което е много важно, ще се способства за разпространяването на предприемаческа култура. Част от тази система също така е инфраструктурата. Трябва ни нормативна рамка, която спомага конкуренцията, конкурентоспособността. Нашата комисия която се занимава с информационното общество и телекомуникационните мрежи. Бих искала да подчертая в този смисъл, че това е платформа за отворени комуникации, отворени иновации. Могат да се повишат повиши качеството на, на цифровите услуги, без да се компрометира качеството на комуникационните услуги. Приемането на нови технологии е важно. Трябва да направим повече, за да се повиши информираността на предприятията и гражданите, за да следват те основни правила за сигурност и безопасност. За по-добър потенциал на, на цифровата економика липсва план за трансформация на промишлеността за цифровия пазар. Фрагментирания пазар на данни не помага за добрите инвестиции в него. Трябва да премахнем редица бариери и се надявам, че посоката свързана с данни ще направи именно това. И така в заключение стратегията е а, огромен шанс за Европа, но трябва да се осъществи, като се премахнат бариерите в единия пазар, да не се създават нови и да се стъпи на а, успеха, който виждаме в Европа. Много има какво да се каже, но аз ще спра тук заради ограниченията във времето и а, с удоволствие ще си сътруднича с всички вас. Благодаря, каза председателят. Това е пълен обмен, първи обмен на мнение в тази комисия. Госпожа Гебхарт има думата сега. Благодаря, господин председател. Действително, темата за цифровата революция е изключително обхватна тя засяга много области от всекидневието и мисля, че е действително важно, че толкова много комисии в парламента работят по тази тема. Преди два дни се срещнах с госпожа Калас и имам впечатлението, че ще работим изключително добре, за да постигнем едно много добро предложение цифровата а, революция не повдига просто въпроси като защита на данни, безопасност а, в интернет. Как ще се справим с всички тези въпроси? Много положителни страни има, но има и опасности, които ще дойдат с всички тези положителни развития. В Европейския съюз те първа и започваме да изграждаме правила и когато говорим за цифров пазар, не би следвало да има 28 различни подхода. Трябва да видим къде има необходимост, за да създадем там общи правила и да се възползваме от единия пазар. Изключително важно е да видим къде можем да подчертаем положителните предимства. Реиндустриализацията е важна тема в нашата комисия. И въпросът, който стои е как да се използват тези технологии, как да се справим с закупуването онлайн, какви права имат нашите граждани, как могат да се защитят. Разглеждаме различните платформи и какво виждаме. Предприятия с нов тип услуги, как можем да сме сигурни, че тези нови специализирани услуги са сигурни, че са безопасни? Как можем да сме сигурни, че съществува защита на потребителите и там? Ако разгледаме, да речем, въпроса за географското блокиране, и изключително важен въпрос, когато пазарувате онлайн. Например, ако а, напишете един грешен имейл или не разбирате езика или вашата кредитна карта не е приета в друга държава. Много ето такива въпроси възникват в интернет. Възникват и много различни нови услуги в областта на туризма нашите граждани се движат свободно в Европейския съюз, да речем, по време на своите вакансии, но и там са изправени пред редица въпроси. Как могат да са сигурни, че безопасно ще получат различните услуги, които се предлагат там? Или това, което са поръчали онлайн? Как могат техните права да бъдат защитени? Има и друг друга група въпроси. Как да се отнасяме към доставката на услуги. Много са разходите за изпращане и различни други такси, които потребителите трябва да платят. Трябва да разгледаме и тази група въпроси. Има въпроси като киберсигурност, свързани с все повече и повече данни, които доброволно отдаваме на интернет и трябва да сме сигурни, че информацията, която предаваме, се обработва изключително е, безопасно. Това е важно за малките и средни предприятия, но също така е и е, важно за отделните граждани. Трябва да погледна часовника, разбира се. 4 минути не са малко, но е, се оказват малко за тази важна и широка тема. Госпожа Калас ще дойде и в моята комисия, когато обсъждаме този въпрос. Госпожа Вирконен, докладчик в Сянка от НЕП. Три или четири или от две минути? Колко имам, господин председател? Две, само две минути. Благодаря, господин председател. Развиването на единия цифров пазар – е изключително важен въпрос а, и съм сигурна, че всички въпроси, повдигнати в а, стратегията, са правилни и са добри най-общо, но има различни области, като защита на данни, защита на потребителите, а, достъп до а, цифров пазар, които трябва да бъдат засилени, за да може Европа да стъпи в цифровата ера и да има единен цифров пазар, ЕЦП. И също така да можем да се конкурираме с Съединените щати и а, с Азия в този единен пазар. Има две страни, а, които искам да засегна. Комисията а, осъществи програмата за цифров дневен ред а, тази пролет и тя повдигна много въпроси от гледна точка на потребителите. Но като комисия за науката, изследванията и енергетиката, ние също трябва да засегнем тези въпроси, които ще помогнат на европейската промишленост и европейските предприятия на ЕЦП. Знаем, че Европа също се нуждае от цифровизация така че от гледна точка на нашата комисия трябва да обръщаме внимание не само на потребителите, страната на потребителите, но също така и това, което се отнася до предприятията и промишлеността. Друго нещо, което искаме да подчертаем в нашия доклад е количеството нормативна уредба. Знаем, че сега всяка държава има своята различна уредба, което е проблем. Европа, Европейската комисия иска да очертае една единствена рамка. Това е чудесна цел, но в същото време е много важно и трябва да се погрижим за старото национално законодателство, т.е. новото законодателство да замести старото, а не да бъде добавено към него. А, получавам още една минута. Добре. Тогава ще повдигна и един такъв въпрос за по-доброто законодателство. Много неприятна обратна връзка получихме от предприятията. Много се притесняват те, че ще има още законодателство, така, толкова много, че са срещу цялата реформа. Ето защо смятаме, че е много важно законодателството да замества старото а не да се добавя към старото. За нас е много важно предприятията да видят ползите на единия цифров пазар ЕЦП, така че да има равни условия, по-добър достъп и а, лоялна конкуренция. I'm happy to use 10 seconds to thank първо искам да благодаря на председателя. Ще си отида след 3 минути, защото имам самолет, но благодаря. цифровия съюз не трябва да, се, да свършва с цифровия единен пазар. Той за няколко, още няколко години ще трябва да поработиме по много е, разнообразни въпроси. Много е добре, че работиме с различни комисии. Но по какъв начин и доколко сме готови да е, работиме и да в един цифров свят. Ако няма, примерно, широколентов интернет навсякъде, ако не, не, не, не, не, не знаеме как да използваме средствата, с които разполагаме, ако как че трябва да има 4G и 5G за всички, широколентов интернет, който да е достъпен за всички. но трябва, трябва да видим дали, дали нормативната уредба е достатъчна и трябва да бъде преразгледана, колкото до координирането на радиочастотния спектър. Това също трябва да бъде насърчен. Ние също така сме в нашето поле на действие и енергия, енергетиката, енергийната ефективност, а знаеме, че енергийната ефективност и цифровизацията са тясно свързани. Също бихме искали да създадем един цифров съюз, в който да цари доверие, да има наистина защита правата на потребителите, а същевременно този съюз да създава добри конкурентни условия за европейските предприятия. Също времено трябва да се даде възможност на предприятията и новосъздадените предприятия да се е, възползват от е, въведените, от нововъведенията за и да продължиме и е, диалога с социалните партньори, но няма да сме изградили един истински съюз, докато нямаме е, правила за защита на личните данни. Аз лично съм превърженик и за повторното използване на информацията вместо непрекъснатото набиране на допълнителна. Госпожа Капел. Благодаря, господин председател. Аз съм петата да, е, ораторка и е, имам чувството, че на практика е, цифровизацията като че ли е проблем, който най-много вълнува жените. Аз съм работила с госпожа Калас по други теми и струва ми се, че наистина тази този доклад, тази тема попадна у правилният докладчик. Люксембургското пред, пред, председателство също подчерта, че цифровизацията е един от неговите приоритети. В съобщението на комисията се говори за трите стълба – също така са е, цитирани някои цифри, като например 7 милиарда економии е, при е, въвеждането на, цифрова търговия или онлайн, разширяване на онлайн търговията. Също така са споменати необходимостта от координирането на радиочастотния спектър, широколентовия интернет. Същевременно обаче е, става е, дума за Става дума и за навлизането на, цифро, на, циф, на цифровизацията в е, нашия свят. Необходимо е да имаме законодателство, което да улеснява този процес и един трети проблем, свързан с цифровизацията като двигател на растежа. 84 милиарда биха могли да, да бъдат економиз, економизирани а, и а, стотици хиляди работни места създадени. Така че Европа не може да си позволи да не е, хване влак в движение. Им също така проблеми свързани с компетентността и е, цифровата грамотност. независимо от всички аспекти, е, важен е и аспекта свързан с научните изследвания. Е, комисара Модаш преди малко спомена какви биха могли да бъдат ползите за науката. Така че е, мисля, че трябва заедно с е, различните отговорни комисари да работиме много по тази тема. Сега. част от е, докачетите в сянка отсъстват. Не знам дали са на завен тем или пият кафе някъде. Но... Сега давам думата на колегите Федерле. Аз ще бъде много кратък. Наистина, тамата е много, много важна, както всички подчертахте. Аз искам да се спра на някои неща. Ако отида, примерно, в Естония или Финландия, искам да си купа нещо и е, кредитната ми карта не, не, не, не бива приета или не, не работи. По също, същото е когато, същото като когато се опитвам да купа нещо онлайн. Така че аз приканвам а, докладчиците сянка да не ратуват за нова нормативна уредба, защото нормативна уредба съществува във всичките държави членки. Целта е тя да, тя да се прилага и да се прилага навсякъде. И още един въпрос. Защо Съединените щати са по-добри от нас в тази област? в крайна сметка всичко, което се произвежда, може да се сложи в една котия и да бъде изпратено по, с а, сугоземен транспорт на друго място, но защо а, нещата не стават, когато е по онлайн? Така че аз Пожелавам всичко добро на докладчиците и на докладчиците в Сянка. Много имат какво да се работи, но в ако успееме, е, наистина ще можем да станем лидери и ще създадем нези работни места, от които тъй много се нуждаем. Госпожа Вернер. Благодаря, господин е, председател. Е, Европейската комисия разполага с възможността сега да създаде наистина най- целесообразната нормативна рамка за развитие на цифровия съюз. В инициативния си доклад Европейският съюз може да подчертае слабостите и е, проблемите и това също е една възможност, която не трябва да се изпуска. Госпожа Герхард е, наблегна на уреждането на електронната търговия. Също така трябва обаче да видим какво може да се направи повече за европейската индустрия, като например създаване на платформа за е, включване в общо европейска мрежа е, за обмен на най-добрите практики. Колко трябва също също така да се види докъде, е стигнало приложението на плана за е, цифровизация в промишлеността. Мисля, че трябва да поставиме комисията под натиск, за да е, и да поискаме от тях да действат колкото се може по-бързо. Колегата Коиньо в момента сме изправени пред едно от най-големите предизвикателства за Европа на 21 век. Трябва да вземем стратегически решения. Европейския съюз закъснява. А, ние много а, и ще продължи да бъде а, е, наистина на края на опашката а, ако продължаваме така, е, на една опашка, която е, чието лидери са Съединените щати. Но бихме могли да станем и двигател, бихме могли да станем и лидер, ако е, се впишеме по-бързо в цялата процедура на цифро, цифровизация. Аз бих искал по-скоро да говоря за втората е, хипотеза трябва да бъдем е, амбициозни, тъй като тук не става дума само за подобряване начина на живот. Става дума за нещо, което е от жизнено значение за обществото. Това означава тотално реструктуриране на основата на европейската економика, допъл... нов, нови връзки, нови отношения с е, обществото и гражданите. Така че ни очаква много работа. Трябва наистина да обменяме информация и мнения е, редовно и всичко най-добро на докладчика и докладчиците в сянка. Ние се срещнахме с всички комисари, които е, работят по тази тема. Ансеп, Хотингер. Разбира се, е важно да знаеме и какво е мнението на Европейската комисия и ние имаме представител тук, който може също да ни обясни и да ни, да ни каже какво мисли за нашата дискусия тук в парламента. Благодаря, господин председател. Аз съм от а, е, Генерална дирекция Конекта аз и представям колег, колегите и от другите генерални дирекции. Очакваме с нетърпение да задълбочим нашето сътрудничество с ИТРЕ и ИМКО тъй като вие работите заедно по този, по този въпрос. Това отразява и подхода на комисията, начина по който ние работим. Всички, кои, а, а, колеги, които взеха думата, а, наблегнаха на необходимостта от благоприятните условия, които цифровизацията би създала за растежа. Ние по, по, по принцип а, така използваме една и съща терминология и това е обнадеждаващо. На на 6, на 6 май бе направено това предложение, което почива на три а, е, стъл, стълба е, по-добър е, достъп за потребителите и предприятията до цифровите условия, създаване на подходящи условия и равноправеност, равноправеност за развитие, и максимизиране на потенциала за растеж за цифровата економика. Също, също така а, инициативата за компютеризиране в облак ще бъде от огромно значение. Бих искал също така да подчертая, че разликата с цифровия дневен ред е че тук става дума за конкретни действия и ние наистина очакваме вашата помощ, е, разчитаме на вашата експертиза, за да се създаде е, е, необходимата е, динамика, така както успяхме да постигнем резултати по роуминга, е, и, и би трябвало да, да, да, да, да продължиме в а, същия а, дух. Знаете, че а, геоблокирането е един от огром от предизвикателствата, които ще трябва да преодолееме, защото то е, създава много проблеми на потребителите. Знаем, че ще се сблъскаме с много проблеми, с много препятствия, тъй като е, много от предприятията е, не, не биха били склонни да премахнат тези бариери. Вие също така споменахте и нормативната уредба Знаете, че заместник е, председател на комисията Тимер Манс изложи принципите за по-доброто законотворчество, но един от е, големите проблеми, с които се сблъскваме, е, е геоблокажа за, за, за интегрирането на пазара. Така че е, трябва всеки един проблем да бъде разглеждан по-отделно и решаван по-отделно. Очакваме, че до година ще бъдат приети много е, допълнителни нормативни уредби. Не знам колко колко ще, колко ще бъдат регламентите или директивите, 5 или 8, 9. Но госпожа Грубер също е тук. Искате ли да, да кажете нещо от името на Генерална дирекция Растеж? Мога само да допълна казаното от колегата относно цифровизацията на промишлеността в стратегията то, този това присъства в на няколко отделни глави под потока данни и начина по и а, собствеността върху, върху данните са също много важни проблеми. Комисията и нашата генерална дирекция в, в момента размишляват по мерките, които ще бъдат необходими за по-бързото цифровизиране на промишлеността като цяло. Ще продължиме да бъдеме в връзка, казва председателят. Очакваме приемането на нова нормативна уредба. А сега ще помоля нашите две докладчици да направят заключителни изказвания за по 2-3 минути. Uh, ще се опитам да бъда кратка. Ако комисията може да съчетае всички комисари, всички дирекции да работят по една стратегия и да приключи с изработката на такава стратегия, това ще е трудно, но ще е чудесно. Дискусията показва, че има много въпроси, свързани с цифровизацията – всичко може да бъде свързано с цифровизацията. Всъщност, как да включим всичко в един документ е голямото предизвикателство. Докладите, както знаете, имат ограничения, така че това е голямо предизвикателство. От страна на нашата комисия е важна цифровизацията на другите сектори на промишлеността. Подчерта се също, че трябва да има защита на данните, но трябва да се вярва и в нормативната уредба, т.е. фирмите трябва да вярват в това, което се случва. Ако има прекалено много законодателни актове, постоянно се мисли, че нови ще се въведат или старите ще се изменят, както каза един от колегите, и фирмите отиват да работят другаде и разкриват работни места другаде. Не бива да го допускаме. Но и като потребители е важно да участваме в цифровите услуги. Двупосочен е процеса. Достъпът до цифрови услуги е много важен. Да, това е въпрос на инфраструктура, но и въпрос на умение за работа с компютри. Достъпа до услуги, трябва да се познават рисковете и как да се ползват тези услуги е, в една защитена среда. Това беше. И ще дам колегата на Гепхарт. Благодаря ви. Аз давам думата на колегата. Да, благодаря председателю от дискусията, която поведохме. Мисля, че се избистри идеята за широкия обем от въпроси. А не сме говорили дори по всичко. Ако говорим по всички въпроси, ще излезем от контекста. Мисля, че ИТРЕ и ИМКО работят много добре като парламентарни комисии. Искаме най-добрия резултат за гражданите. Искаме вътрешният пазар да е една добра среда за всички видове дружества, особено за МСП, които да разкриват работни места и то висококачествени такива. Когато гражданите решат да използват електронната търговия, те трябва да могат да вярват в процеса. Нужно е доверие при такова закупуване по интернет. Само това ще помогне на вътрешния пазар. Един от колегите си тръгна, но аз всъщност исках да му кажа, че не става дума за повече законодателстване. Не, искаме точно да установим къде и за какво имаме нужда от законодателство, за да бъде то точното законодателство. И това е всъщност по-доброто нормотворчество. Господин Тимерманс не иска да изтрие цялото законодателство. Не, иска да имаме точното законодателство. Трябва да разкрием потенциала на вътрешния си пазар в Европа, за да можем да се конкурираме с САЩ, например. В момента те водят. И това е заложено на карта. Трябва да се възползваме от възможностите пред нас за напредък по вътрешния пазар, без да пренебрегваме или не зачитаме правата на гражданите и потребителите. Thank you, first of all, our благодаря на докладчиците, на докладчите в Сянка. Това е първи, първо разискване в нашата комисия и съм убеден, че сътрудничеството между двете комисии ИМКО и ИТРЕ е точно такова, че да отговори на очакванията на Европейския съюз и Европейската комисия, защото гражданите са най-важните. Дори не Европейската комисия, европейските граждани. И от двете страни трябва да подходим към въпроса какво е възможно от техническа гледна точка, промишлеността, МСП и как да отговорим на исканията на гражданите. И е, имко отговаря за правата на гражданите. Не, не отговаря за правата на гражданите, а за правата на потребителите. То не е същото. Но това е нашето е, сътрудничество, което е много важно. Познаваме се по-добре и сме по-добре подготвени за бъдещето законодателство ще има много законодателни акции през следващите 2-3 години и трябва да бъдем подготвени за тях. Мисля, че не бива сега да се отива към 55-ти 55 член. Но, чисто комуникативно, това е много добър подход, заедно с другите 4 комисии. Да си сътрудничим през цялото време. И аз съм убеден, че не бихме искали да променяме е, структурата си тук в Европейския парламент. Ако искаме да отговорим на хоризонталния подход, който бе предложен от Европейската комисия, трябва да си сътрудничим между комисиите. Много ви благодаря за това първо разискване. Е, от тук на след на нещата са точни. 12-13 октомври. Съвместно заседание тре ИМКО. Обсъждане на доклада. Много време имате, колеги. Но пък имаме и вакансия. От септември и октомври ще е достатъчно да се подготви. Крайен срок за изменения. Три дни по-късно. Членовете трябва да бъдат много добре подготвени при обсъждане на доклада и след това да изпратят три дни след това изменения. Разискване на измененията един месец по-късно, 10 ноември. Обсъждане на компромисни изменения 30 ноември и гласуване ИТРА и ИМКО 10 декември. 10 декември. Много е стриктен графика. Искам да ви го представя 12-13 октомври. Точно на време сме. Пет минути имате за да отидете в Имко. Всичко хубаво в Имко. И много поздрави на членовете на Имко и председателя на Имко.

Uh, Колеги, започваме точно в 11 часа, тъй като министърът пристига. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Уважаеми колеги, дами и господа, бих искал да приветствам люксембургския министр на економиката и търговията Етиен Шнайдер. Благодаря, господин министр, че сте тук. Много са важни приоритетите на председателството за нашата комисия, интересувани промишлената политика, МСП, защото те винаги са включени, енергийна политика, космическа политика, ядрена безопасност, затварянето на реактори и а, справянето с отпадъците. Са много важни за нашата комисия. отговаряме по всички тези въпроси. Те са важни и за излизането от кризата. Затова е много важно, че се срещаме в... I hope your speech will be available in internet. We can also send а, както знаете, излъчват ни по интернет, ще изпратим информация и до нашите членове. Те много се интересуват от вашите приоритети за идното полугодие. Вие сте председателство, което 12 пъти е заемало тази длъжност. Преди вас беше латвийското, което пък за първи път бе председател, държава председател. От вас очакваме много. Е, е, за да се подобри економиката. Господин министр, моля, имате думата. Е, Мисля, че Почитаеми господин председател, уважаеми депутати, много се радвам, че съм тук, за да изложа програмата на нашето председателство през едните 6 месеца. Вчера сте се видели вече с двама колеги, министър-председателя и държавния секретар. Говорили сте за далекосъобщенията, научно-изследователската дейност. Днес ще довърша останалата част от въпросите, които искаме да засегнем за конкурентоспособността, за да ви кажа и какво мислим да правим в сферата на енергетиката и вътрешния пазар. Аз отговарям за тях. Това съчетаване на ресори е много важно, тъй като връзката между тези ресори е неразривна. Доколкото разбирам, това е последното ви заседание преди заслужената лятна отпуска. Затова ще говоря кратко и се надявам да остане време за дискусия или пък дискусията може да се проведе и друг път. За конкурентоспособността ще премина на френски. Е, е, и така, промишлеността и вътрешния пазар. Две заседания на съвета за конкурентоспособност сме предвидели на 1 октомври и на 30 ноември. Неформалното заседание ще бъде следващия понеделник на 20 юли в Люксембург. Две основни идеи са в средата на нашите действия от тук нататък. На първо място искаме да се говори повече за добавената стоеност в Европа и това колко би струвала липсата на Европа. Също така разходите за преминаване на границите за нашите предприятия, за това да спазва законодателство на 28 различни държави членки доколко това е възможно в цифровия свят и офлайн. Също така ще говорим за мейнстриминг на конкурентоспособността, влагането и хоризонтално във всички други политики. Важно е да засилим измерението от индустриална и економическа гледна точка, за да може да говорим за по-голяма конкурентоспособност на нашата економика. И а, в този смисъл ще припомня приятата от вчера от комисията реформа на системата за търговия с емисии. Вътрешният пазар е изключително важен за нас във всички области на работата на съвета. Люксембургското председателство ще започне по една конкретна инициатива за единия цифров пазар. Тук бих припомнил правата, правата, авторските права и също така правата на потребителите онлайн. Чакаме с нетърпение пакета за вътрешния пазар във връзка с стоките и услугите и през есента ще чуете и последните новини в това отношение. Тези две досиета ще ни дадат възможност да дадем отговор на а, амбициозната политика на нашата комисия. Също така е важно да продължим работата на високо равнище за да имаме изключително добър резултат с подкрепа на премахването на бариерите за трансграничната търговия и онлайн и офлайн. Също така да подпомогнем нашите предприятия за адаптиране на, към новите условия, цифровизацията и методи на работа. Също така ще има а, много сериозен ангажимент и близко сътрудничество и с комисията, за да можем да а, въведем и взаимното признаване като един а, винаги съществуващ етап от хармонизацията. Промишлеността не е сектор от миналото, тя е модерен сектор, който има бъдеще в Европа. Няма как да има силна економика без а, силна индустриална а, област. И също така това повишение на конкурентоспособността на промишлеността ще бъде център на нашата работа. Това ще включи също така и за добрите условия като рамка, както и един пазар, който по-добре ще включи а, всички а, е, ясни правила, прозрачни за а, инвестиции в Европа. Аз лично се надявам, че комисията ще ни представи една пътна линия за промишлеността с конкретни а, задачи и също така ще се подготвим за съвета през март 2014 година. От, а, с резултатите от март 2014 година. Председателството иска също така да продължи с въвеждането на секторната по а, политика, да речем а, енергетиката, приетото а, за стоманата през 2013 година, също така и автомобилния сектор. Също така ще разгледаме много отблизо свързаното с достъпа до финансиране на малките и средни предприятия, особено освен всички останали предприятия. И председателството си поставя много сериозен приоритет по отношение на малките и средни предприятия и разглеждането на Small Business Act, преразглеждането му. От 18 до 20 ноември предстои голяма конференция в Люксембург с заглавие Асамблея на малките и средни предприятия. За работата във връзка с космоса е важно да се отбележи, че ние заедно с Швейцария работим по тази тема. Ще организираме една конференция по този повод и а, след 4 а, години прекъсване смятаме да а, предложим различен подход в това отношение и също така председателството ще способства и ще подкрепи дискусиите вътрешно в комисията за Европейската космическа агенция и и развитието, така че да може и изследванията а, на място да могат да бъдат а, приведени в а, действие. А сега към мейнстриминга на конкурентоспособността и въвеждането на конкурентоспособността хоризонтално във всички области на политиката. Както вече казах, ние искаме да допринесем за по-голяма хармонизация на политиките. В този смисъл ще се опитаме да модернизираме и методите на работа на съвета за конкурентоспособност, за да може да се отчитат сложностите на различните фактори, отразяващи се на конкурентоспособността и на вътрешния пазар. В началото на всяко заседание на съвета аз ще правя проверка

на конкурентоспособността. Идеята е да имаме отворен обмен на мнение с министрите е, и с европейските комисари, както по отношение на економическата ситуация в Европа, както и микроекономиката, така и е, също така на състоянието на основните досиета по отношение на конкурентоспособността и вътрешния пазар, нещо, което обхваща работата на, е, на този съвет за конкурентоспособност, както и други състояния предостави съвета. Идеята е, е предварително да сме готови за новите инициативи, които инициира комисията. А сега енергийната политика. Енергийната политика в Европа е в ключов момент в историята си. Напредъкът, е, реализиран до сега за отваряне на пазарите, за сигурност на доставките и развитието на възобновяемите източници енергия, енергии не успяха да направят Европейския съюз достатъчно надежден и сил, силен и независим в енергийно отношение. Трябва да говорим за конкурентни цени на енергетиката, както за предприятията, така и за гражданите, да създадем условия за по-бързо прилагане на технологиите за растеж на, а, в това отношение и а, да преодолеем също така и безработицата за създаване на заетост в този сектор. Ето защо ние искаме да говорим за а, енергиен съюз. Началото на такъв един съюз ще отговори на очакванията на, секторите, на сектора енергийни, както и на гражданите наша работа е, както и работа на всички институции в Европейския съюз, да откликнат на тази нужда. Наша отговорност е това и е голяма отговорност. Ето защо а, казах, че а, е много а, важно да имаме като приоритет и управлението на енергийния съюз. През декември се надявам да имаме първите резултати в това отношение. И а, с някои колеги от съвета, а, други държави, започнахме а, също така а, и работим усилено за приемането на законодателството за етикетирането, а, за директивата за етикетиране, също така а, и а, работата по конкретните текстови, текстове в, за тази директива. Новите технологии в сектора ефика, ефикасната енергетика, възобновяемите източници са източници на растеж и заетост, економическо развитие. В този смисъл предстои министерско заседание, министерска конференция, която ще се състои в края на 2015 година. На 21-23 септември предстои в Люксембург голяма конференция по а, същата тази посока за нови технологии. А, и така, информацион, а, инструментите за финансиране, а, на първо място Европейския а, фонд за структурно инвестиране, а, това ще подпомогне и нашата енергийна политика. В международен план а, отношенията с Украина, а, юг, но също така и а, с Северна Америка отношенията ще бъдат важни в енергийно отношение. Средиземноморието като а, хъб в това отношение тази година а, енергийната общност а, прави 10 години и е, Люксембургското председателство подкрепя и събитието и принципно тази организация. И не на последно място, 2015 година е година на развитието и ние смятаме, че има възможност за синергии, свързани с енергетиката в това отношение. Ще се радвам да работим в близко сътрудничество в следващото полугодие. Благодаря за вниманието. Uh, uh, uh, Благодаря ви, господин министър. Благодаря, че изложихте приоритетите си. Ще има много въпроси. И след това можем да се свържем по интернет с нашите членове. Госпожа Ниблер. Благодаря, председателю. Господин министър, не искам да задавам въпрос. Искам чисто и просто да ви кажа, приложете на практика това, което съобщихте. Виждам, че е амбициозна програмата ви. Желая ви успех. Всичко хубаво във всички инициативи, които начертахте. Още няколко момента ще засегна. Доколкото разбирам, през септември малки и средни предприятия ще се съберат да говорят по тази тема и искам днес да спомена един доклад за семейния бизнес. Семейният бизнес е 60% от целия бизнес в Европейския съюз. Те са основен работодател в много държави членки. Те никога не са били сред приоритетите на Европейската комисия. Сега се изготвя един доклад, който ще се приеме в пленарната зала през септември за семейния бизнес в Съюза. Може би тези въпроси трябва да бъдат включени в това събиране на МСП. Още нещо. То е свързано с авиацията и космоса. Нашата комисия е за това да имаме такава обща космическа авиационна политика. Много доклади сме изготвили, подкрепили сме Коперник, Галилей. Това са европейски проекти, финансирани с европейски средства приехме резолюция за космическата ни политика. Радвам се, че искате да вдъхнете нов живот в този сектор. Това е изключително важно, особено, що се отнася до спътниковата комуникация и сателитните данни. Нужна е силна европейска позиция и ясни действия. Чудесно е, че се занимавате с тази тема във вашето председателство. За съжаление, ще трябва да си тръгна, тъй като днес имам посетители. Извинявам се, че ще си тръгна по-рано. Така или иначе, всичко най-хубаво на вашето председателство. От името на НПБ това изказване, сега от името на социалистите и демократите, колегата, колегата Зауриньо. Сър президенту, изкривим на титул партикулар. Благодаря, председателю. С удоволствие говоря от името на моята група. Искам да ви поздравя за амбициозния план, който ни представихте. Председателството е само 6 месеца, а този семестър е по-кратък от обичайно, както знаете. Надявам се мерките, които предлагате, да станат практика. Един от основните моменти е конкурентоспособността. Цифровизацията, конкурентоспособността. Е, знам, че е трудно да се постигне напредък по тези теми, но трябва да работим по тях. За европейската економика и индустрия е важна фискалната хармонизация, данъчната конкуренция между отделните държави членки пречи на нашата конкурентоспособност. И Люксембург точно е държавата, която трябва да даде ясен тласък. Много важен въпрос за всички ни. Два важни въпроса. Нека ви поздравя. Аз Португалия занимавах с енергетика и за това от години чакам плана за енергетиката. Намираме се в нова технологична епоха, дори в сферата на енергетиката. За това инфраструктурата в енергетиката трябва да получи инвестиции. Иначе няма как да се създаде доверие за създаване на енергиен съюз. Всичко хубаво. Be... Благодаря на колегата господин Грибалчик от името на ЕКАРА има думата сега. Благодаря много, господин председател. За енергийния съюз. Ето тук се намирам, ако искате да ме видите. Като докладчик по е, Енергийния съюз се радвам на казаното от вас, тъй като всички важни елементи, като конкурентоспособността, реиндустриализацията и енергийната зависимост, са включени. Борбата ни е да намалим цените на енергетиката, защото сме много скъпи в сравнение с е, останата част от е, света, особено Америка и Китай. Затова искаме да обърнем внимание на тези проблеми. Особено с най-енергийно интензивните промишленост и химическата и така нататък. Важно е това за Люксембург? Тъй като се произвежда много стомана. Ние купихме цялата стомана за нашия енергиен портал в Польша от Люксембург. И за нас и за вас е важно да се развиваме в тази посока. Въпросът ми обаче е за спазването на всички видове енергетика, възобновяеми източници, нови, стари, но и местните източници, традиционните, да речем газ, шистов газ, тъй като за да бъдем независими, ние трябва да комбинираме различните видове източници и да подкрепяме това, което има държавите, за да бъдат истински независими. Благодаря много. А сега за зелените. Има дума следващия колега. Благодаря, Ержи. Здравейте, Етиен, уважаеми господин министър. Много съм горд, че именно моята държава и моето правителство поема сега председателството. Както каза и министъра, видяхте, става въпрос за много прогресивен дневен ред, очертан от Люксембургското председателство. По управлението бих искал да повдигна а, необходимостта да дадем роли на парламента. Господин Ержи Бузе, както и всички координатори а, и а, Комисията по конта среда а, написаха писмо в началото на годината, и изпратиха го на комисията, за да подчертаят, че управлението на енергийния пазар трябва да е заедно с Европейския парламент в а, а, Вместо вземане на решение, включващо и възобновяемите източници и традиционните, така че да остане силно управлението на, енергийния, на енергийната политика. Етикетирането трябва наистина да настоявате. Много се забавихме, като че ли комисара Канете беше прав. Твърде амбициозни ни план ни забави ужасно много и трябва да постигнем тази цел, за да допринесем за правата на потребителите. Още нещо. От 10 години се борим за екодизайна. Аз самият участвам и наблюдението на пазара. Много измами има особено продукти, идващи извън Европейския, от, извън Европейския съюз и мисля, че вие като председателство трябва да приемете, че във вътрешния пазар не трябва да има национални системи, които да обягват на наблюдението на пазара. Вчера комисаря предло... представи е, екодизайна, много добър документ, освен разбира се, проблемите с конкуренцията, нелоялната конкуренция И като че ли ми се струва, че се получава така, че има сляпота за някои видове енергия, а, а се настоява твърде много за други, пренебрегват се трети. А, наистина трябва да се носи а, в отговорност и да се следи това, което беше направено за а, стимулирането на възобновяеми източници, да се продължи с извеждането от действие на старите видове енергийни централи. Друг важен момент момент, който вие споменахте. Важно е да се задълбочи сътрудничество с балканските а, държави. А, имаше много подкрепа институционална и още нещо, което можехме да обсъдим с комисаря Шевкович. Не е ли по-добре да създадем един огромен пазар за Юго-Источна Европа и да добавим и държави като Сърбия и други в този пазар, тъй като енергията, енергетиката не познава граници, така че благодаря ви за това, че се грижите и за това досие. И така а, приключвам, тъй като, че а, е, прояви а, щедро с времето нашия председател. Благодаря, казва председателят. Планът Юнкер може да ни по Могне много и трябва да а, го използваме за възобновяеми източници. Следващия оратор, госпожа Лопес Мермел от ГУЕ. Здрасти. Добър ден. Благодаря, господин председател. Благодаря. Тук съм, е, господин председател. Така че благодаря за това, че сте тук сред нас и за това, че представихте вашите приоритети. Два са въпросите, които са от огромно значение за нас. Е, плана Юнкер и европейската индустрия и сега, ние бяхме критично настроени срещу плана Юнкер, защото той не, гаранти, той не гарантира спад на цените. Напротив, е, липсват диалога с социалните партньори, както и социалното измерение. На практика ще минеме към финанси, финансизация на Европейския съюз, без да се грижиме за страните, където има а, много проблеми на дезиндустриализация, като например в Южна Европа, в Южна Испания, Южна Италия и така нататък. Мисля, че тези въпроси трябва да бъдат а, разгледани в момента, в който преразглеждаме цялата индустриална политика. Второ, фискалността, данъчното облагане. Много от промишлените предприятия се прегрупираха, особено в южната част на Европа, в конгломерати и по този начин успяват да избягват заплащането на данъците и е, аферата Люкс е, Ликс беше едно доказателство и извади на бял свят много данни за това това са загуби за, цялото, е, за цяла, цялостата економика и е, съответно за инвестициите. Така че, моят въпрос е следния. Люксембург ще може и да създаде система или по-скоро критерии, кой, с който да се измери е, европейската добавена стойност в отделните региони, за да може да се постигне баланс между е, предварителните финансови споразумения и е, реално получените доходи. Вие наистина разполагате с един много широк е, ресор, т.е. отговаряте за един много широк ресор – е, при, приоритетите на Люксембургското е, председателство наистина покриват много от е, онези проблеми, които ни вълнуват. Наистина трябва да се наблегне на работата с съвета по конкурентоспособност, трябва да му се даде по-голяма видимост, да се редиминизира, редим, динамизира този съвет. Спомняте, че, спомняте си, че в, по време на италианското председателство тази тема беше на дневен ред също. Същевременно споменахте в за а, плана а, за стоманата, както и програмата за е, обновяване на автомобилната промишленост. Също, също време, но споменахте и различните аспекти на конкурентоспособността, но а когато, ако искаме да говорим за конкурентоспособност и за растеж, то трябва да говорим за преразглеждането на схемата за търговия с емисии и по-специално частта, която е, се отнася до изнасянето на емисии или на е, мръсните е, производства. Аз съм австрийка, както знаете знаеме, че а, ние сме, се сблъскваме с а, този проблем. Знаете, че част от изместванията ще станат към Съединените щати, така че Кажете ни какви са вашите виждания относно реформата, първо на, на нормативната уредба, второ на схемата за търговия с а, емисии и трето с изместването на емисии. Става дума за 55 отнов, основни отрасла. Какво ще се направи за да не, са, да не се изнасят а, технологии и производства ев, извън Европа? И още нещо – Вие, доколкото разбирам, отгов... отговаряте и за отбраната на територията, като част от казан в, в, в. Бих искала да знам какво, какво мислите. Мисли, мислите ли, че е, би било добре да има сливане на е, двете предприятия, за които вие споменахте? Господин е, министър, аз съм ир- ирландец. Ние скоро бяхме председателстваме съвета. Бих искал да ви а, е, а, е, поздравя знаеме, че мал, малките, мал, мал, малките държави членки е, също могат да допринесат много за развитието на Европа и Люксембург като една абсолютно европейска държава също ще го направим. Сега, в, в момента водиме тристранни срещи, трилози Аз също така съм до докладчик по проблемите свързани с конференцията на климата, която ще се проведе в Париж. Какво, какво мислите за поемането на ангажименти от а, нашите партньори в сравнение с а, ангажиментите, които поема Европейския съюз. И споменахте също така енергийния съюз, много важен проблем и за нас, и за цяла Европа. Господин Юнкер каза, заяви, че амбицията на неговата комисия е Европа да бъде двигател в областта на а, възобновяемите енер... енергии, но ам, боя се, че може би оставаме прекалено много нещата, приказваме прекалено много за нещата, а не предприемаме достатъчно действия и дела по въпроса, господин Елер. Благодаря, господин министър. Бих искал да ви задам следния въпрос. Споменахте значимостта на плана Юнкер, но в крайна сметка знаете, че държавите членки подкрепиха плана Юнкер, защото не искаха да инвестират допълнително и в крайна сметка се съгласиха на съкръщения в бюджета в най-уязвимата част научно, научно-техническият прогрес, научните изследвания и развойната дейност. Вижда, знаете какви, каква е нашата реакция на по това действие. В, край, в крайна сметка ние не, ние не искаме да се противопоставяме на комисията, но смятаме, че са необходими допълнителни средства. Не искаме да, да стигнем до 3% от БВП, които да се предоставят за а, научните изследвания. А, знаете, сега говорим и за още 200 милиона, които ще бъдат съкратени ми. Това е просто една поли... още една политич... един политически шамар. Просто не, не, не разбираме какво, какво става и каква е целта. Ем, пожертвахме много средства, които да бъдат е, включени в е, Европейския фонд за стратегически изследвания, а сега допълнителни съкръщения се изискват за а, и тези средства да отидат а, в други ресори. Сега, вие споменахте първо съвета по конкурентоспособност. способност и оценката на въздействие. Това, това са това, те са съвсем различни неща. Бихме искали като държави членки да се обединим също така споменахте и индустриалната пътна карта. Вие, може би от гледна точка на Люксембург, този проблем да не е от огромно значение, тъй като вие имате високи доходи от а, а, промишлената дейност но в много други европейски страни тези приходи са доста ограничени, 14 до 20% едва, така че за нас, за останалите страни, това е един важен проблем. Второ, Европейската агенция за космически изследвания, която бива финансирана от държавите членки. Необходимо е тук да се осигури и европейско финансиране, тъй като тя е от огромно значение за растежа на економиката. Просто трябва да има лостов ефект тук. И а, енергийната цената на енергийната, на, на, на, на енергийните мощности, на енергията, допълнителните разноски, допълнителната цена, която заплащат европейските предприятия и, и потребители, която е много по-висока от тази е, в Съединените щати. Ние специално е, тук в нашата комисия подготвяме едно е, изслушване на тази тема относно цената на, енерге... на енергийните продукти. И а, бихме се радвали, ако участвате. Става дума за цената на енергията на... в Европа. А сега, господин министр, може и да отговорите. Благодаря много за въпросите и за коментарите. Сега ще ще, ще се опитам да, отго, да отговоря на въпросите. Сега, по въпроса с данъчното облагане и заплащане и фискалността. За съжаление, това не е в моя ресор, но за съжаление или за слава Богу не е в моя ресор. Но при всички случаи знаете, че Люксембург ще съдейства активно за е, напредък по въпросите, свързани с фискалността. Колкото до асамблеята на малките и средни предприятия, която ще се състои в Люксембург между 18 и 20 ноември. 400 участника вече са заявили своето участие и семейните предприятия, фамилните предприятия ще бъдат е, също част от е, цялата тази инициатива. Благодаря за това, че подхвърлихте тази идея, но при всички случаи ние вече бяхме включили тази тема в дневния, дневния ред. Колкото до Европейската агенция за космически изследвания, да, наистина трябва да има по-добро сътрудничество и люксембургското председателство ще се възползва от факта, че в момента ние заедно с Швейцария сме съпредседатели на тази агенция, така че ще направим всичко възможно за задълбочаване на сътрудничеството между агенцията и Европейския съюз. Бяха ми отправени и въпроси, свързани с управлението на Енергийния съюз ние а, имаме амбицията на съвета на 26 ноември да бъдат приети заключения относно управлението на енергийния съюз. Колкото а ролята на парламента, казва господин Турмес. Трудно е, труден е въпрос. Господин Турбес, ви знаете, но ще се опитам да ви отговоря. Знаете, че целта всъщност е целите, които сме си набелязали да бъдат постигнати, независимо от това кой участва в постигането на тези цели. Разбира се, че всички институции трябва да се да се включат активно, но за сега необходимо е първо да се изгради една рамка. Люксембургското председателство ще се опита да постигне политическо споразумение между държавите членки. Така че нека да не е, предрешаваме нещата но при всички случаи парламента ще бива редовно уведомяван от Люксембургското председателство за начина по който се отбелязва напредък. Сега, колкото до етиктирането, ще се опитаме да постигнем един позиция, която да бъде обсъдена на съвета на 26 ноември, колкото до ядрената енергетика. Знаете, че Люксембург не е привърженик на ядрената енергетика, но от друга страна енергийния микс е правомощие на държавите членки. Те сами е, трябва да решат е, дали да включат ядрената енергетика в енергийния си микс но при всички случаи нашите приоритети ще бъдат научните из, из, изследванията, синергията и, то, и енергийната ефективност, основно в областта на възобновяемите източници и енергии. Целта е за развитие и разгръщане на зелената економика в Европейския съюз. Това поне е нашата люксембургската позиция. Колкото до енергийната общност, това мисля, че беше следващият въпрос, който ми бе зададен. След доклада на групата на високо равнище, председателствана от господин Бусек, ще излеземе с пред, предло, предложения. Очакваме съвета да даде мандат на комисията да работи по този въпрос през октомври по плана Юнг. Ще обсъдиме този въпрос. Той ще бъде и на дневен ред на съвета на 26 септември. Целият следобед ще бъде посветен на това целта на Люксембургското председателство е да събере Европейската инвестиционна банка и държавите членки, за да можем да определиме проектите, които биха били е, потенциално е, финансирани и по-специално проектите свързани с енергийната ефективност. Също така ще се опитаме да направим един разбор на последиците на плана Юнкер върху енергийната политика. Колкото до конгломератите, прехвърлям ви към първият отговор, който направя. Колкото до равноправните условия и конкурентоспособността, знаете, че това е един, едно от основните, един от основните приоритети и на нашето председателство и един от основните методи за развитие на Европейския съюз. Така че това е проблем, който е важен не само за съвета по конкурентоспособност, но и за съвета по околна среда. Faire en sorte à ce que така че ще се върна към този проблем. Ако искаме наистина да бъдем конкурентоспособни, трябва да вземем абсолютно всички мерки, да няма изместване на производствата. Не става дума само за конкурен... фискална конкурентоспособност, а и за, за конкурентоспособността сама за себе си, като, като такава. Така че ние наблягаме на новаторството, на научните изследвания, на развойната дейност. Това ще бъдат нашите силни е, страни. А, е, за това очаквах едно по-амбициозно писмо от госпожа Бенковска с по- така, точни срокове и съм малко разочарован. Имаше ли още въпроси? А, ah oui. La, la, la, la, la COP21, en fait... Конференцията в Париж КОП-21 каква, какви ще бъдат действията на Люксембург в рамките на КОП 21. Ние ще се опитаме да създадеме благоприятни за преговорите условия. Ще работиме в тясно сътрудничество с Франция, която председателства КОП-21, за да може наистина да се стигне до споразумение от Париж. И наистина да, излез, да, да има конкретни резултати. И още какво трябваше да... какъв въпрос трябваше да отговоря? бюджета на научните изследвания, за научните изследвания. Това е бюдж... този проблем е по-скоро финансов проблем, и е който трябва, на който трябва да отговори министра на финансите. Аз раз, разбирам вашата загриженост и наистина съчувствам, но просто не мога да ви, нито мога да ви отговоря, нито това е в моя ресор. Мисля, че отговорих на всички въпроси, които ми бяха зададени. Oui, bah, ah oui, une dernière question du И още един въпрос, зададен от председателя относно европейският енергиен пазар и цените на енергията. Вътрешният пазар не е приключил, не е завършен. Това ще бъде един от приоритетите ни. Енергийният е, съюз ще спомогне за спад на цената на енергията. Трябва да се отдаде значимото на регионалните измерения. И мисля, че Люксембург може да бъде пример, като така наречения е, петстранен пазар. Целта е всъщност да се интегрират е, мрежите на всички европейски държави. Така че има, тук има наистина много, много, много работа. Не само за следващите 6 месеца, но и за е, отвъд тези 6-6 месеца. Благодаря, господин министр. Благодаря. Available for us. It would be very good if our members could also read it. Uh... Благодаря ви за представянето. Благодаря ви за сътрудничеството. Надяваме се да работим заедно и да ни информирате по всички други въпроси. Отново ви благодаря. <laughs> Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, почти не закъсняхме. Позиция на парламента по проекто бюджета 16 година с измененията на съвета. Всички раздели, това е следващата ни тема. В самото начало искам да кажа, че заседанието на 3 септември ще бъде отложено за 7 септември, 15. Това е понеделник, вечер, Страсбург. За да може да се спази крайния срок за изменения в Комисията по бюджет 3 септември 15 година. Нямаме заседание. Следната процедура бе одобрена със същата тази комисия. Нашия докладчик, който присъства, госпожа Ван Посют, ще изпрати всичките изменения от името на ИТРЕ на Комисията по бюджет. Преди крайния срок, 3 септември 15 година. Гласуването в ИТРЕ ще бъде по време на нашето заседание на 7 септември 15 година в Страсбург. Понеделник вечер. Бюджетната комисия ще бъде информирана за резултатите. Те обещаха, ние се съгласихме, възможно е, джентълменско споразумение – да вземат предвид измененията на докладчика и гласуването в комисията, което може да е различно от това, което очаква докладчика в бъдеще. Това е всичко за процедурата и сега преминаваме към разискване. Давам думата на докладчика Аделин Ван Босот. Имате думата. Thank you very much. Uh... Благодаря, председателю, за тези встъпителни думи. Да, това е процедурата, която ще следваме. Уважаеми колеги, ehm, eh, и така, колеги, точно преди вакансията се изказвам аз, т.е. запазили сме най-доброто за най-накрая. И а, така, а, тук а, с голямо мнозинство в нашата комисия приехме мандат за 2016. Както казахме вече по време на дебата с комисаря, това, което ни притеснява най-вече е свързано с спестяванията по хоризонт 2020. Това е основното послание на нашата комисия защото наистина не би било справедливо да се орязват тези програми, за да се плаща FC. Също така можем да изпратим много ясен сигнал на комисията и да дадем един силен мандат на комисията по бюджет, за да може да се защитат всички позиции по време на триалога а, бих искал а, това, което се урязва от е за FC да се върне в първоначалния бюджет. Сега, що се отнася до споразумението за FC, ясно, че няма как да променим нещата, то е факт. Но, що се отнася до рубрика 1А, трябва да кажем на комисията, че не може да ползва нещата като една крава, от която да издои всички пари, които иска за научно развитие и за какво ли още не. Имаме инфраструктури и те, е, всички те имат е, добавена стойност. Това са първите проекти, е, които са обаче започнали да разходват. Що се отнася до пилотните проекти, ще ви предложа само тези, които положително се разглеждат от комисията и а, като изменения ще дам само тях подкрепям едно изменение, което иска повече средства за АСЕР. Както се каза при предишни изказвания, агенцията, която получи тези нови компетентности, трябва да получи необходимите средства, за да си върши работата. А, разбира се, има по някои други агенции, които не работят достатъчно ефективно и ефикасно и си вършат работата. Е, парите да се вземат от тези а, агенции. И ще трябва, както и в момента го правим, да се консултираме за това как да подкрепим комисията по бюджет, а, за да изберат те правилните елементи по време на важните заседания. Видяхме се в Страсбург всъщност и преди малко, заедно с другите политически групи. В момента търсим един по-широк консенсус в нашата комисия. Благодаря. Е. Благодаря, господин Хелер. Ich möchte der Berichterstatterin selbstverständlich nicht das Privileg des letzten Wortes zu nehmen. Sie ist ja. Благодаря. Няма да бъде последен оратор, вие ще може да говорите накрая. Благодаря на докладчика. Мисля, че всички политически групи споделят тази позиция, която вие изложихте. Днес стана ясно, че що се отнася до FC, ще сме изправени пред допълнителни съкръщения. Съветът с 200 милиона намали а, своите ангажименти, а 74 намали заплащания. Имаме милиарди неплатени по пета рамкова програма. Мисля, че влачим тежко бреме зад гърба си. И няма как да платим ако още имаме неразплатени суми. Мисля, че това е много важно за реномето ни, отвъд бюджетната отговорност, която винаги имаме. И това е много голям проблем за малките и средни предприятия. Те е, чакат е, тези средства и ще спрат да вярват на европейските институции. Искам да подкрепя позицията на докладчика и мисля, че трябва да отбележим, че не трябва, трябва да гледаме съкръщенията в FC, а да внимаваме да не се отида отвъд тях дори. Много ви благодаря, но е важно комисията да излезе много ясно с това становище в публичната сфера, пред медиите, 6,2% успеваемостта при МСП по научните програми. Това означава край на която и да е научна програма, независимо дали говорим за енергийна политика, малки и средни предприятия или пък говорим за най-общо програми или подкрепяме жени учени. Може да си говорим, докато си искаме по тази тема, но с постигнатото до момента въобще не се доближаваме до тази цел от 3% за научно-изследователска дейност. Така стоят нещата сега, под 2% падаме, което означава, че изоставаме зад Азия и Северна Америка. Затова ви благодаря за усилията и се надявам, това да бъде наистина нашия ясен вик за действие. Благодаря господин Гербранди от името на Алде. Благодаря, благодаря на докладчика за проекта доклада. Най-общо подкрепяме тази линия. Трябва да продължим да се борим срещу това да се крадат пари от Хоризонт 2020 и да се преливат в ЕФСИ. Нека да се видят маржовете, да се види къде може да сме гъвкави, да видим в други сфери, къде не сме освоили всички средства, преди да взимаме от бюджета Хоризонт 2020. Трудно е да се съглася това да се урязват някои конкретни бюджетни линии и от друга страна поголовно да се реже в хоризонт 2020. Свързах се с Европейската комисия, но искам да получа допълнителна информация от същата за това как можем да нанесем по-малко щети върху начиследователската дейност. Знаем, че някои бюджетни пера не успяват да разходват всичките си средства. Затова може би ще е по-добре да получим тези 700 милиона за 16 година от тези пера, а не всичко да се реже. Защото има бюджетни пера пък там, които имат наистина голяма принадена стоеност за Европа. Няма смисъл да ги съкръщаваме като можем да подберем пари от други. Искам допълнителна информация от Европейската комисия. Всъщност това исках да попитам и комисаря Мойдас, но за съжаление бях в друга парламентарна комисия. Ако искаме да финансираме EFSI от Хоризонт 2020, Нека това да стане от бюджетни пера, където това няма да се усети толкова. Благодаря, колегата Турмес. Благодаря ти, Джърси. Един от основните аспекти отново е битката с FC и как да изложим позицията си. Няма да навлизам в подробности. Имаме нужда от координирана стратегия между нас и бюджета и трябва да се борим за нея. Това, което искам да кажа е нещо за Асер. Намаляването на цените на енергийния пазар ще стане факт само ако системата стане европейска и се премине към пазар на макрорегионите. Ако изберем обаче европейски пазар да имаме, не може да има 28 национални регулатори, трябва да има европейски регулатор. Така че аз е една агенция, която е млада, която работи добре, управлява се добре. Занимава се с координация на мрежите отвъд граници и наблюдава пазара, за да няма търгуване с незаконно търгуване с информация. Сега обаче ние им даваме достатъчно средства и всяко евро, което даваме на АСЕР, има огромни ползи в макроекономически план, защото със силна агенция се получава интегриране на пазарите И нашата комисия, според мен, трябва да се занимае сериозно с тази агенция и да даде повече средства. Комисарят Канята беше в Любляна, видя а, тяхната бойна зала, ако мога така да се изразя, където те наблюдават дали някой не търгува с вътрешна информация – трябва да се борим срещу правителствата, смисъл да ги накараме да заделят повече средства за тази агенция, защото тя е много полезна, трябва да я защитаваме. Що се отнася до ЕФСА, това ни обединява. Видяхме пленарната зала на Страсбург какво се случи. След лятото, може би, трябва да видим как да подходим стратегически и с хората от бюджета. Защото това е наистина европейска добавена стойност. Господин Урбан Крайс поема думата. Благодаря, председателю. Искам да ви благодаря за усилията да включите част от коментарите и факта, че подчертахте нуждата а, да се настоява научно-изследователската дейност да е част от а, промишлената политика. Вашето предложение обаче не е достатъчно, а, когато говорим за недостатъците и бюджета за 16-та година. Първо, това, което ни порази, беше енергийната бедност. Смятаме, че енергийната бедност по никакъв начин не е разрешена като проблем от нашия бюджет. Над 11 милиона семейства са енергийно бедни. 27% от домакинствата в Испания не могат да си плащат сметките. Над 10% от приходите им отиват за такива сметки. 4 милиона европейци не могат да отопляват добре жилищата си в Испания, когато е студено. Тъй като говорим за енергиен съюз, този енергиен съюз трябва да ни даде възможност да преодолеем тези проблеми трябва да има устойчивост на матрицата и производствения микс. Изкопаемите горива ще свършат. С това ще приключи олигопола на пазарите. Европа разчита на изкопаеми горива, но това е неустойчив модел – той само поражда международно напрежение, екологично напрежение и конфликти по света. Вашия доклад не се говори за това, какви са целите за климата 2020 година. Споменавате го, но не навлизате в подробности, нито пък споменавате целите за енергийна ефективност на Съюза. Те са много важни. Енергийният модел, който е в основата на всичко, се основава на изкопаеми горева и той не е модерен, не е актуален, не включва гражданите. Енергетиката не трябва да се разглежда като някаква стока, с която бизнеса да спекулира. Енергията е обществено благо, което трябва да бъде контролирана от публични институции, защото засяга живота на хиляди. Имаме представител от комисията, на когото давам думата. Той представлява генерална дирекция бюджет. Добър ден, дами и господа! Аз съм ръководител на звено в генерална дирекция бюджет. Много благодаря, че ми давате думата. Имаше въпроси от господин Хербранди. за анализа и за това, как се разпределят парите след съкръщенията, които се дължат на създаването на ЕФСИ. Искам да повторя това, което каза и комисарят Мойдер тази сутрин. Комисията не желае в проекто бюджета за 16-та да предлага допълнителни съкръщения отвъд тези, които вече бяха направени заради ЕФСИ. И много, казано също, е, много ясно също беше казано, че се разчита на нашата подкрепа да се възстановят е, е, действително сумите поискани от комисията още първоначално за Хоризонт 2020 за 2016. Бих е, искал евентуално накратко във връзка с е, е, вече повдигнатия въпрос да припомня кои от бюджетните линии са напълно изключени от за принос от FC и кои не. Четири дейности, които не допринасят за FC. нито едно от съвместните мероприятия, Joint Undertakings, Мария Кюри проекта и някои други също. Нашият анализ е, че не е оправдано а, да се прави каквото и да било друго, освен а, по-равно намаляване на другите линии. Така че след споразумението от триалога, тези средства, около 350 милиона, бяха използвани за подкрепа на а, други а, фондове и ние смятаме, че трябва по-равно за 2007 да се върнат средствата във всичките бюджетни линии. Това е нашия анализ и най-добрият начин да се справим а, с именно тези ограничения, урязвания на бюджета във връзка с Европейския фонд за структурно инвестиране. Следващия оратор. Един въпрос. Имаше известно недоразумение тази сутрин за ограниченията предлагани от съвета. Разбирам, че сте информирани за предложението на съвета за бюджета. Добавянето на 200 милиона а, като а, ангажименти и 70 а, милиона допълнително Предполагам, че сте информирани, защото това е основата на обсъждането, поне при нашите колеги в бюджетната комисия. Да, комисарят беше информиран за предложението на съвета за ограждение. Имаше недоразумение действително тази сутрин. Не знам защо точно така се получи но що се отнася до сумите, които споменахте, те са точно обратно. 74 милиона в ангажиментите а, е, за, а, и 205 е, в а, а, ангажиментите за плащане. беше казано, че комисията също иска да се направи тези ограничения, а не е така и комисаря много правилно се поправи и каза, че няма такова предложение за 2016 година от комисара Георгиева за допълнителни ограничения и всички тези искания, направени от а, общността а, за изследвания, са включени в бюджет за 2016. Така че всички ограничения, урязвания, намаления на бюджета, които виждате, са от съвета. Благодаря, госпожо Кладчик. Още веднъж. Благодаря. Разбира се, последната дума е на председателя, но искам съвсем бързо да се върна на въпросите. Е, жалко, че госпожа Гербран не е вече тук, защото въпросът беше зададен и тази сутрин на комисаря. Той не отговори, така че ще го зададем отново. Постигнахме съгласие с докладчиците в Сянка, че ще се стремим към максимално широк консенсус и ще продължим да работим по него в триалога и по Асер също така се съгласихме, че трябва да има повече средства. Това и казах и по време на моето изказване, така че още веднъж благодаря ви, господин председател, и позволете ми да пожелая на всички, които все още са тук, хубава лятна вакансия. Благодаря, госпожо. Не ви виждаме често тук. Не се оплаквам, защото вие имате много работа и в другите комисии. Но нека и аз да ви пожелая чудесна вакансия. Благодаря ви, че бяхте с нас до края на заседанието този път. Изменения, крайен срок 18 август насред лятната вакансия трябва да подаваме изменения в бюджетната комисия. Може би ще е възможно и днес след обед или утре. Следващата седмица по-добре. И госпожо докладчик, вие ще ни изпратите преди септември а, таблица с измененията и ние ще гласуваме на 7 септември. Следващото заседание на нашата комисия на 7 септември, както вече ви информирах в началото на днешното ни заседание. Всичко най-хубаво за лятото. Не забравяйте комисията ИТРЕ в Европейски парламент. Комисията ИТРЕ в Европейския парламент. Всичко най-хубаво.